Протоколът и текстовете, приети на заседанието на 16 февруари 2012 година, са ви предоставени. Има ли възражения срещу протокола? Няма. С това той се приема. Комисията по правни въпроси на заседание